рохингия, включително масовите гробове в Тайланд. Ще дам думата на авторите. Първо, автори на проекто резолюциите. Първият от тях е господин Корао. Благодаря, господин председател. Народността Руингя е най-преследваната народност в цял свят. Този народ е, е преследвано в е, Мянмар и те бягат е, по море, така това, което виждаме в Средиземно море. Те бягат към съседните страни, които ги отблъскват или пък страни като Тайланд ги подлагат на мъчение и затваряне в лагери. С тази резолюция приветстваме резолюцията на Малайзия и Тайланд, която реши да приеме тези беженци. Изпращаме послание към страни като Тайланд да променят своето поведение, да осигурят минимални права на тези хора. Ситуацията е действително трагична. Благодаря думата има госпожа Барбара Лохбилер. В Южен Тайланд има скрити лагери, където беженците са подложени на робство, продават се а, или пък а, се ползват, а, за да могат да получат а, откупи от техните а, семейства. Бяха открити множество масови гробове. Тайландското правителство трябва да следи по-отблизо миграционните потоци, за да могат тези, които търсят обежище, да стигнат до Малайзия. Поне 25 000 души са засегнати. 8 000 се намират в открито море, в паянтови лодки, без достъп до вода и храна. Те имат, са поставени в ужасни условия. Местните рибари по собствена инициатива са спасили множество хора. Малаз... Малайзия, Индонезия и Тайланд трябва да разработят а, обща политика за спасяването на тези беженци, да им осигурят обежище, да има ефикасна борба срещу трафикантите на хора, да се сложи а, край на това, на което са подложени в момента беженците от народността Рухингия Трябва да се преосмисли и политиката по отношение на Рохингия. Бирма трябва да им даде гражданство, трябва да се премахне дискриминацията и преследването срещу тях. Благодаря. Дита Каранцова има думата. Господин председател, проблемът с миграцията в Средиземноморието не може да се разглежда като изолиран случай. Всъщност кризата с, с рухингите ни го напомня. Трябва ни обхватен подход към глобалната миграция. Виждаме как мъже, жени и деца бягат от насилието в Бирма, след това измират в лагерите или в открито море, наистина е хубаво да отделим въпроса за рухингите. Предоставянето на хуманитарна помощ е наистина изключително важно. Стотици са изложени на опасности. Същевременно беше решено да им се окаже време на закрила, но това няма да им помогне дългосрочно, нито в пролива Малака, нито в Средиземноморието. Изобщо трябва да се борим с каналджиите на хора, защото те търгуват с човешкото отчаяние. За да решим веднъж завинаги проблемът с миграцията, трябва да потърсим отговорност от съответните страни по происход. Необходимо е да поемат своята отговорност за гражданите си, а Бирма да признае рухингите като граждани с всички законови права. Господин Танък има думата. Господин председател, през последните седмици в Европа се водят дебати за мигрантите, които бягат от своите страни от, заради преследване и економически трудности в Близкия изток и Африка. Преследването на народността Рохингя в Мянмар, Бирма създават подобни фактори в Юго-Источна Азия. Радвам се, че през последните дни Индонезия и Малайзия се съгласиха да приемат до 7000 души временно и през последните няколко часа президента на Гамбия обяви намерението си да осигури постоянен прием за народността на Рохингия. В дългосрочен план трябва да се премахнат факторите, които потикват хората да предприемат опасни пътувания. Преследването на Рохингия е отдавнашен проблем и трябва да се предприемат повече усилия за да се реши той. Радвам се, че опозиционната партия в Янмар, Нанг Сучи, излезе с изявление, призоваващо за предоставяне на гражданство. Ние в Европейския съюз трябва да положим повече усилия за промени в Мянмар, която се стреми към европейски инвестиции и помощи. Благодаря. Благодаря. Господин Вержа има думата. Благодаря ви. Последните гробови масови, които бяха открити, показват колко Ужасна е съдбата на мигрантите в този регион. Освен това, те са, задържаните са подложени на гладуване, ако техните семейства не могат да платят откупа. Рухингите напускат масово Бирма 25 000 от януари. Това е най-големият брой от след войната във Виетнам. 8 хиляди се намират в открито море и търсят обежище. Европейския съюз осигури смешната сума от 325 000 евро за спасяването на рухингите. Необходимо е да им се осигурят добри условия в местата, където те търсят убежище. Благодаря, господин Ленарас. Благодаря, господин председател. Ние сме наистина шокирани от тези масови гробове в Тайландия. Е, оказа се, че бежанци рохинги са били убивани или оставени да измрат от болести и недояждане. В Тайланд всъщност се проведе много щателно разследване на масовите гробове. Същевременно е необходимо да намерим решение на тази хуманитарна криза с мигрантите по море, защото хиляди от тях са в ужасяващи условия. Приветствам решението на Индонезия и Малайзия да поемат временно част от мигрантите, но ние призоваваме всички страни в региона да поемат отговорността си и да стигнат до решение до края на месец май. Същевременно знаем, че рухингите са непрекъснато преследвани в Миянмар. Правителството там също трябва да промени политиката си, да направи всичко по силите си, така че да се зачитат основните права на цялата територия на страната. Благодаря ви. И сега господин Вайденхолцер. Благодаря, господин председател. Съдбата на народността Рохингия е сред най-трагичните в днешния свят, както беше казано. Това е най-преследваната етническа група. Тя изисква нашето внимание и ние не трябва да пестим усилия да им помогне В противен случай е, ситуацията ще стане много трудна в целия регион. Това е лакмусов тест е, за процеса на демократизация в Мянмар, Бирма. Бяхме свидетели на ситуацията в Средиземно море. Това беше е, изпитание за, нашето, за нашата хуманност. Въпросът е, не търпи отлагане и усилията трябва да бъдат положени на регионално ниво. Там трябва да се намерят начини да се окаже помощ на Рохингия. Но ние в Европейския съюз е, в е, контекста на своите програми сме в състояние да дадем своя принос. Особено като си има предвид, че сме сериозен търговски партньор за страни като Бангладеш. Благодаря. Сега представителите на политическите групи имат думата от името на НП господин Цаба Шогор. Благодаря. Както е в Средиземноорието с емигрантите тук и случая с Рохингия не от вчера. 2009 <clears throat> година, например, бяха спасени множество рохингия беженци след като прекараха 21 дни в морето. Трябва да се наблегне на справяне с първопричините, които водят до това те да напускат Бирма. И трябва също да се обърне внимание на отношенията ни с АСЕАН, както и на това, което прави Европейския съюз. Той не бива да си затваря очите при тези нарушения на международното и хуманитарно право. Необходимо е да се развие регионалното сътрудничество, за да се спре трафика на хора. Благодаря ви. Благодаря. От името на социалистите и демократите господин Марк Тарабела за минута и половина. Благодаря, господин председател. Европа наистина е изправена пред мигрантска криза, както ни беше напомнено не само в Средиземноморието, но и Юго-Источна Азия. Като заместник председател на делегацията за отношение с Азия няма как да съм безразличен към трагедията на рухингите, които са най-преследваната общност в света. Всъщност в Бирма те са патриди, защото не им се дава гражданство – Преследването в Бирма, разбира се, ги кара да напускат страната, да се насочват към Малайзия, Индонезия, но в крайна сметка съдбата им не е по-добра. Някои от тях стигат до лагерите, други, както виждаме, биват избивани. Това го показаха масовите гробове. Трябва да се действа веднага, да се спре това мигрантско движение – Рухингите е необходимо да бъдат признати като граждани и да се радват на всички права, като останалото бирманско население. Хубаво е Малайзия и Индонезия. Хубавото е, че те се съгласиха да престанат да връщат лодките и временно да приемат мигранти. Би трябвало и други държави да се поведат от този пример и да приемат хора. Благодаря ви от името на ЕКР, господин Башир. By... Най-напред искам да благодаря на колегите от всички политически групи за това, че ми помогнаха да обърнем нужното внимание на трагедията на народността Рохингия. Наш дълг е да осъдим правителства, които носят пряка и косвена отговорност за ситуацията. Последните събития говорят за тежката ситуация с правата на човека в Миянмар. Те са недостойни за страна, която иска да е част международната общност. Трябва да бъде да предприят трябва да бъдат предприяти твърди мерки, така че да бъдат предприяти мерки и народността на Рохингия да излезе от средновековието и да влезе в 21 век. Европейския съюз е изправен пред свои проблеми и ние нямаме колебание за това, че носи морална отговорност да спасим човешки живот. Органите на Мянмар трябва да спазят своите задължения по международното морско право, да спасят и да спасяват беженците от народността Рохингя. Председателят от името на либералите и демократите, господин Жерар Депре, една минута. Благодаря, господин председател. Това, тези, които са гледали репортажите, знаят какво става с рухингите. Те са подложени на изгаряне живи, на други, ужас, друго ужасно триетиране. Те са лишени от гражданство, обект са на преследване. Тези, които знаят всичко това, знаят, че Бирма, Бирма е отговорна за тяхната съдба. Затова трябва да поискаме от бирманското правителство да спазва декларацията, свързана с правата трябва да се изиска от бирманското правителство да сложи край на блокирането на достъпа на хуманитарна помощ за рухингите, които се намират на територията на Бирма. И имам един въпрос, господин комисар. Бихте ли ме чули, господин комисар? Господин комисар, имам въпрос към вас. Бихте ли чули въпроса ми относно. През 2012 година взехме решение да интегрираме Бирма в общата система за преференции, което ще й дава възможност да изнася безмитно и безквотно в Европейския съюз без оръжия. И след като Бирма толкова системно нарушава човешките права, комисията има ли намерение а, да преразгледа тази реинтеграция? Благодаря ви. От името на групата на зелените, госпожа Жин Ламберт има думата за минута и половина. Благодаря, господин председател. Самата аз посетих някой от лагерите за рухинги в Бангладеш. Видях как мизерстват хората там. И трябва да имате предвид, че това продължава вече две десетилетия, защото знаем каква е политиката в Бирма или Миянмар. Това е етническо прочистване. Рухинга са в тази страна поколения наред но правителството ги използва, когато е удобно да гласуват на избори, а когато са неудобни, тогава им взима белите карти, с които те имат право да гласуват. Рухингите имат нужда от държавно разрешение, за да се оженят, да имат деца. Никой не ги защитава от племеното насилие и много често са жертви на насилие, организирано от самата държава, гонят ги от домовете им, за това гледат да напуснат границите на страната, но извън страната ги използват. Ясно е, че проблемът проистича от самата Бирма, Миянмар – тази страна дори не пое отново тези 200-300 рухинги, които признават за свои граждани и са в момента в Бангладеш. Присъединявам се към колегите, които настояват правителството в Бирма да си поеме отговорността и да направи нещо повече, да даде гражданство на тази общност, която толкова дълго е преследвана. Благодаря ви. Господин Иржи Поспишил. Благодаря, господин председател. Аз мисля, че няма спор за това, че Европейския парламент трябва ясно да осъди насилието срещу народността Рохингя. Само, че това не трябва да бъде просто формално. Присъединявам се към онези, които казват, че ако Бирма не промени своята политика, това би трябвало да повлияе върху взаимоотношенията ни. И би трябвало да има економически ефект, особено за Бирма. Защото това е страната, която носи отговорност. Трудно е да разберем как е възможно рухингите да бъдат лишени от гражданство. Тези хора живеят в страната от векове и сега нямат гражданство. Не можем да търгуваме с такава страна. Индонезия, Малайзия и други съседни страни трябва да им бъде казано, че ако не спазват международното право, ако не разследват вършените престъпления, също трябва да изпитат последиците. Благодаря господин Гофредо Мария Бетини. Благодаря. Всички се вълнуваме от съдбата на Руинга. Никой не ги иска. Те са малтретирани преследването. Те всъщност не са хора, а все едно, че са духове. Ние трябва да призовем далечни страни да поемат своята отговорност, само че ние ще бъдем по- авторитетни, ако драмата на лица, на хора качени на плавателни съдове не, не беше нещо, което се случваше и в Средиземно море. Европейските страни по въпроса за квотите все още не поема своята отговорност, дано да я поеме. Господин Дампреда. Благодаря. Откриването на общите гроба в Тайланд показва в колко ужасно състояние се намират рухингите. Имаме хуманитарна катастрофа в Юго-Источна Азия. Не можем да не направим паралел с кризата с беженците в Средиземноморието. Независимо дали става дума за Южна Азия или за Средиземно море, решението може да бъде само регионално. Всички държави от региона трябва да участват в конференцията в Банкок следващата седмица, за да бъде създаден общ механизъм за солидарност. Не може да се загърбе проблема, така както го прави Бирма. Споразумението между Малайзия, Индонезия и Тайланд, което предвижда временно приемане на мигранти и нещо положително. Трябва да се гарантират граждански права на рухингите. Не искам да се изместват дебатите в четвъртък сутринта с аргумента, че тук ще има повече хора в залата. Трябва отново да си ги върнем след обеда. Благодаря. Благодаря. ще предам вашето предложение на бюрото на парламента. Преминаваме към спонтанните изказвания. Мариана Петир има думата. Благодаря ви. През последните три години над 140 000 рухинги се отправиха по море от Бангладеш. Е, има още 50 хиляди, които тръгнаха. Миналата седмица огромен е, брой стигна до бреговете на Малайзия. Същевременно знаем, че Индонезия прие някой от тях и и му казва първата необходима помощ, но Миянмар трябва да промени своята политика, защото тя води единствено до племено насилие и погазване на правата на човека. Тайландия също време, но трябва да работи по разследванията за масовите гробове и срещу трафика на хора. Благодаря, господин Франзолика. Благодаря, господин председател. Дами и господа, знаем, че рухингите са сред най-преследваните народности в света. Те, те са жертва на, чове, на трафиканти и на хора. Държат ги в нечовешки условия в Южен Тайланд. Там са подложени на изтезания и пребиване. Трябва да сътрудничим с тези страни, за да се сложи край на тези жестокости и на това изключително сериозно нарушение на правата на човека. Нас призовавам е, Мянмар да даде пълно гражданство на малцинството Рохингя и да им даде е, равноправен достъп до обществените услуги. Неприемливо е това, че беженците биват отблъсквани обратно в морето. Това е нарушение на международното право и трябва да отчетем този факт при следващи преговори с Тайланд, Индонезия и Малайзия. Благодаря за вниманието. Благодаря. Господин Мариес. Благодаря, господин председател. Откриването на масовите гробови на беженци рухинги, предизвика бурна реакция сред общественото мнение. Това е въпрос, който засяга държавите от региона, където на практика са изградени затворнически лагери, при предлагащи ужасни условия. Мисуманите са преследвани от будистите в Мянмар. Хората са убивани заради религиозните си вярвания. Има подобни примери и на други места. Често всичко това се дължи на економическото преследване на определени групи от населението. Трябва да прекратим преговорите ни с Тайланд, трябва да настояваме те да предприемат мерки, за да бъде спрян трафика на хора, за да няма нова Лампедуза в Юго-Источна Азия този път. Благодаря, господин Яковчич. Благодаря ви, господин председател. Господин комисар, Европа трябва да има ясна политика спрямо Азия. В конкретния случай разискваме съдбата на хиляди. Говорим за масови гробове, за насилие и зверства, Всъщност, ние говорим за опит за етническо прочистване. Нямам никакво съмнение, че Европа има добри намерения. Също така добри намерения имат Индонезия и Малайзия. Но трябва да помислим за поведението на Бирма и Тайландия. Необходимо е да видим кои са наистина нашите приятели и какво можем да очакваме като минимум. Прего. Господин Касталдо. Грация. Благодаря, господин председател. На мен ми се струва невероятно това, което се случва. Някой каза, че общността Руингия е най-преследваната общност. Според мен това е точно така. В съответствие с закона 92 година те не могат, те нямат право на гражданство. И освен това нямат право да имат деца. Това е скандално нарушаване на правата на човека. Освен това, те са принудени да бягат в съседни страни и всъщност те са подложени на експлоатация и живеят в лагери, които не са много различни от концентрационните лагери. Нашият, нашето послание към Мянмар трябва да е ясно дискриминацията, експлоатацията и всяка форма на не спазване на правата на човека са неприемливи. А ако не сме категорични, ние ще продължим да насърчаваме онези, които извършват безчинства. Нека да спазваме своите принципи. Сега думата има представителя на Европейската комисия, комисаря Стеленидис. Господин председател, уважаеми колеги, несъмнено съдбата на беженците от народността Рохингия е изключително болезнена и много силно ни тревожи. Има хуманитарна криза, засягаща хиляди хора в Бангладеш. Има много жертви на трафик на хора. Ситуацията определено изисква неотложни мерки от всички държави в съответствие с международните им задължения и стандартите им в областта на правата на човека. Приоритетът трябва да бъде спасяването на човешки живот, а не на рискуването на човешки живот. Ето защо аз приветствам срещата на външните министри на Индонезия, Малайзия и Тайланд и това, че се очита сериозната хуманитарна криза освен това се е поема от тях ангажимент поне временно да приемат бежанци, които се намират все още в открито море. Разбираме също, че се предвижда в Тайланд регионална конференция на 29 май, посветена на тази криза, защото тя изисква регионален отговор, за да можем да се преборим с международния трафик на хора, с престъпните мрежи, които се занимават с трафик на хора, както и да бъдат премахнати първопричините, довели до проблема. АСИАН трябва да играе важна роля в решаването на проблема. Една от първопричините се дължи на статута на рухингите в Мянвър, Мянмар. Освен това, в от, щата, откъдето са рухингите, правителството от Мянмар трябва да подобри ситуацията с правата на човека, включително да се реши статута на рухингите, за да се спре това масово бягство от страната, което нарасна в неимоверни размери през последните години. Европейският съюз е в челните редици на онези, които настояват за намирането на трайно решение за рухингите. Ситуацията в провинция Аракан беше обект на разисквания по време на срещите ни с представители от региона и приводенето на диалог по правата на човека с този регион. Освен това беше поставен въпрос в рамките на ООН там също много внимателно се следи ситуацията в Аракан. Европейският съюз е един от най-големите донори на хуманитарна помощ. Те са насочени както към Миянмар, така и в Бангладеш, където има рухинги. ние искаме а, съвета за сигурност сериозно да разгледа въпроса за трафика на хора. Беше изключително болезнен да научим за наличието на масови гробове в тази част на Тайланд и а, ужасяващ, за ужасяващите условия, при които се държат в лагери беженците рухинги. Хората ни трябва да бъдат читани за стока. Европейският съюз последователно призовава Тайланд да се бори срещу трафика на хора, включително срещу а, принудителния труд на риболовни кораби. Европейският съюз, разбира се, е готов да работи заедно с засегнатите държави, за да бъде разрешен проблема. Благодаря ви за този дебат както и за изключително силната резолюция. Благодаря за всички ваши коментари, които ще бъдат взети предвид. Скоро ще обсъдя въпроса с заместник председателя на комисията Федерика Мургерини. За да бъдат действията ни още по-ефикасни в тази област – защото действително се налага да бъдем още по-активни в изключително болезнената ситуация, в която са поставени рухингите. Благодаря ви. Председателят, благодаря ви, господин комисар. Постъпиха 7 проекти резолюции, резолюции. С това приключваме дебата. Тези седем резолюции са от множество политически групи. С това приключваме дебата. Гласуването ще бъде след 12 часа днес. Преминаваме към следващата точка от дневния ни ред. witam państwa ponownie. kolejny punkt w porządku Добре дошли отново, колеги. Следващата точка в дневния